на Комисията за изпълнение на решението по дело Т-521 наклоне на черта 14 Швеция срещу Комисията задължение за установяване на критерии за определенето на свойствата, нарушаващи ендокринната система. Това е въпрос, искане за устен отговор. Първо давам думата на вносителите. Госпожа Готеланд има думата. Благодаря, госпожо председател. Ендокринните е, дисруптори е, са навсякъде. Те са в е, водата, която пием, в играчките на децата ни. Научните изследователи свързват това с много дълъг списък заболявания, диабет, онкологични заболявания, намален фертилитет. И мисля, че е много тревожно, че малките деца, дори дори, а, а, дори плода, неродения плод могат също да бъдат засегнати. Много хора се а, тревожат от ефекта на тези вещества в ежедневния ни живот. Много хора твърдят, че трябва да излезем с законодателство. Ние се гордеем, че Швеция накара комисията да зачита задълженията си и да остави на страна научните критерии, да заложи истински научни критерии за тези вещества. Комисарят обаче отлага а, това и отказва да прилага законодателствата на Европейския съюз решението на Европейския съд е съвсем ясно. Трябва да се установят научни критерии за тези вещества. А, когато не се прави това, комисията нарушава европейското законодателство и това е неприемливо. Аз чувам сега от комисара, че ще вземете мерки и ще се опитате да коригирате нарушаването на законодателството. Надявам се, че, ня, че ще спрете а, това забавене, ще поемете пълната си отговорност и ще защитите здравето на европейските граждани, което е ваше задължение по Европейския договор. И, искам много ясен отговор. А, председателката следващия автор е господин Гербранди. Две минути. Благодаря много, госпожо председател. Ако попитате, поискате от някого да очертае в списък основните приоритети в своя живот, голяма вероятността зла, здравето да води този списък. И точно за това този дебат е толкова важен. Става дума за здравето. Въпросът, който обсъждаме е пределно ясен. Имаме правен текст, регламент и в него се съдържа закон установен и задължителен е, задължително изискване към комисията до декември 2013 година да направи съответното. Не е написано на китайски, имаме много официални езици, но китайски не е между тях. Съвсем простичко и ясно е казано до декември 2013 година комисията трябва да приеме научни критерии за, клинични, за, е, по този въпрос. И разбира, може да има технически причини, е, когато за забавенето, но никак не съм склонен да приема политически съображения, които водят до липса на резултат. А точно това е на лице. Тук съдът е пределно ясен. Комисията би трябвало да е приела до декември 2013 е, съответните критерии и както се казва в решението, няма изисква, разпоредба на регламента изискваща оценка на въздействието. Нищо против оценка на въздействието. Смятам, че в този случай това е много цен, ценно средство. Но преди да започне с оценката на въздействието, комисията би трябвало да приеме научни критерии. Разбирам, че те са били готови през, 13, през юли месец и вероятно потънат в някакви прашни купища в сградата на комисията. Моля ви, отупайте ги от праха и ни ги предложете в най-кратък срок от няколко седмици. Благодаря. Председателката, благодаря сега госпожа Риваси. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Откакто поехте, поехте комисарския пост, трябваше да поставите начално място въпроса за веществата, които нарушават едокринна система, както обещахте, но вече сме 2016 и нищо не е направено от ваша страна шведският е, министр на здравеопазването, Европейския парламент, е, държавите членки трябваше да се обърнат към Европейския съд, е, съда на Европейския съюз, за да бъдете осъдени. И там е посочено, че комисията не спазва правото на Европейския съюз. Това се чете в решението на съда но вие се криете за та провеждането на оценка на въздействието, докато съдът е ясен, че подобно проучване не е необходимо. Въпреки обаче това решение на съда, вие продължавате да настоявате да се извърши такова, такава оценка на въздействието. Как можем да функционираме след като комисията не спазва правото какво доверие можем да имаме един на друг при това положение? Ние искаме да предприемете действия, бързи действия през едните месеци, за да определите какви са тези а, научни а, критерии за определение на свойствата, нарушаващи енокринната система. Генералната дирекция по околна а, среда вече работи по въпроса, така че още от утре може да излезете с тези научни критерии, така че реагирайте, господин комисар, и то бързо. Благодаря. Последният автор, съвносител, съвносител е госпожа Килонен. Благодаря, госпожо председател. Комисията трябваше до 13 декември 2013 година трябваше да приеме делегирани актове за научните критерии за определене на свойствата, нарушаващи ендокринната система. Това не е станало. Не приемайки делегирани актове, комисията се отказа от прилагането на мерки, за които отговаря. Швеция, подкрепена от редица държави, включително и моята държава Финландия, внесе жалба в съда решението беше постановено през декември 2015 година, но въпреки това комисията а, е, с неохота а, е, не иска да приеме е, такива критерии. Защо се прави така? Има много други прем, а, примери за желанието на комисията да приема делегирани актове, дори там, където това не е необходимо. А сега, когато се изискват делегирани актове, ние наистина е, ги очакваме. Нарушаващите ендокринната система фактори са много опасни за ембрионните, е, е, ние се нуждаем от тези делегирани актове веднага, за да можем наистина да получим научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи ендокринната система. Ние е, изискваме това от комисията, председателката. Благодаря, господин комисар. Авторите зададоха много въпроси. Имате възможност сега да отговорите на тях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми евродепутати. Е, много се радвам, че имам възможността да внеса яснота относно позицията на комисията е, след решението на Съда на Европейския съюз по делото Швеция срещу комисията относно средства влиящи на ендокринната система. Ние трябва да изчистим всички съмнения, да разсеем всички съмнения относно намеренията на комисията, подчертавам го, защото струва ми се става дума за недоразумение. Така че нека ясно заявя. Комисията има твърдо намерение да се съобрази с решението на съда и ще го сторим. Това решение от 16 декември 2015 година постановява, че Европейската комисия нарушила законодателство на Европейския съюз, като не е приела мерки и критерии, постоянни критерии за определяне свойствата, нарушаващи ендокринната система. И се казва, че съгласно регламент 528 комисията има безусловното задължение да приеме делегиран акт до декември 2013 година да, да излезе с научни критерии. Това е вече преди две години време. В допълнение в допълнението към това съдът казва, че няма никакви пречки това да стане. Това е пределно ясна позиция на съда. Но позволете да продължа малко по-нататък. Известно ми е, че реакцията на комисията на това решение бе обект на критики, което е нормално в едно демократично устроено общество. По-специално решението да се довърши почти готовия да оценка на въздействието бе обект на много критики. Аз изчето Четох внимателно многото писма отправени до господин Юнкер, до господин Орми. Уверявам ви, запознат съм всички документи. Те са на бюрото ми. Сега комисията иска да уточни, че оценката на въздействието може да бъде полезно и дори насъщно необходима за бъдещите критерии. Аз съм съгласен тук, че е, оценката на въздействието е важна, особено когато говорим за критерии, критерии, от които се нуждаем. Е, Световната здравна организация е, дава една дефиниция, която не е пределно ясно. И вие, госпожо, сама казахте, че не е лесно да се определят, що е то критерии. Защото тук говорим за критерии. През 2013 година комисията реши да направи оценка на въздействието не само поради научната сложност на въпроса, но защото това е пионерска дейност. Това е безпредседентна законодателна дейност в тази област. И всички знаем, всички и вие и аз, че няма такова законодателство, защото науката няма един единно становище относно въпроса, що е то научен критерий. Мненията са, раз, се разминават и това е непроменено. По някои критични въпроси относно установяването на въздействието върху ендокринната система и начина за негово определене е много важно. Ние трябва да въведем законодателна рамка по това и освен това за това това се говори, това е втората възможност и няма правно обвързващи критерии в трети страни по този въпрос. Ние като Европейски съюз сме първите в рамките на ЕС някои държави членки приемат по-произволен подход на, на, на база на риска, други на база на заплахата или опасностите. Тоест и виждате, че и тук има разлика. Да, така че ние смятаме, че за това оценката на въздействието ще ни даде възможност да е, имаме едно общо решение, което да обвързва обвързващо за всички. Позволете ясно да кажа, комисията е пределно наясно, че времето е минало и имаме абсолютното твърдото намерение да изпълним решението на съда на работата по оценката на въздействието е много напреднало и преди лятото на тази година, 2016, комисията ще представи нови научни критерии във връзка с средствата въздействащи на ендокринната система, както иска съда. Трябва да се представят два вида актове. От една страна, прилагащ регламент е, от, с регламентите относно химичните вещества, които попадат под регламента за растителна защита, е, и така, и така наречената процедура прак. И е, второ, делегиран акт с критерии, които се отнасят до регламента за производство на биоактивни вещества. Отново ще кажа, комисията смята да изпълни едно към едно решението на съда преди лятото ние ще представим критерии, които ще бъдат обективно представени на базата на научни доказателства. Аз не мога да преценявам научните мнения, но днес стана дума за това, че ние сме готови да видим все по, да, да забележим все по-голямо сближаване между различните школи и дебати. И тъй като това е област, която което изисква особено стриктна регулация, тъй като трябва гарантира защита на човешкото здраве. И това в този случай е важно така че ние ще имаме временни критерии, които са в е, регламента за растителна защита, които те са задължителни и приложими. Зная, че това не е достатъчно. Зная, че трябва незабавно да предприемем действия, за да можем до лятото да имаме окончателни критерии. Надявам, си, е, надявам се, че нашата прозрачност в през последната година ви е допаднала. Аз самия редовно общувах е, по този въпрос, обменях откровенно мнение с заинтересованите страни и ще продължа продължа. Ние ще трябва да работим заедно, за да постигне възможно най-добро решение на този изключително важен въпрос. Разчитам на вашата подкрепа за следващите стъпки, които непосредствено предстоят. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря господин Еврокомисар. Сега ще изслушаме представител на политическите групи. Сега господин Гейски, е НП, е, уважаеми господин еврокомисар, госпожо председател, въпросът за определение за, на критериите в конкретния случай е изключително важно за здравеопазването на европейските граждани. Но въпросът е много експертен, много сложен и може да получи отговор само от експерти и хора от научните среди. Той е неподходящ за политически и идеологически дебати. Имаме от декември миналата година решение на съда че е, комисията е просрочила. Не е необходимо съда да ни го казва. Ние много отдавна сме го заявили. Комисията трябва да приключи оценката на въздействието и да представи критериите. И аз ще ви хвана за думата, господин еврокомисар. Очакваме наистина действия до средата на тази година. Би било обаче жалко, ако след решението на съда комисията да преустанови работата по оценката на въздействието и се откаже от критериите. Вие сам казахте, господин еврокомисар, комисар, въпросът е много спорван. Дебатът през последните месеци бе много е, емоционален. Имаме над 27 хиляди писма от граждани и още хиляди от гражданското общество. Трябва да натрупаме факти, за да изработим истински научни критерии. И аз мисля ви разбрах правилно, че комисията работи по този въпрос, затова политическата група на ЕНП ви подкрепя в тази посока. Председателката, благодаря. Господин Под, минута и половина. Благодаря. Ние вече говорим по въпроса повече от 5 години. Има химически вещества, които са канцерогени, които създават други проблеми за здравето. Спомням си, за този проблем сме говорили по време на люксембургското правителство, гръцкото председателство и много други председателства на съвета. Истинска трагедия, господин комисар. Вие ни казахте, че не сте могли да направите нищо че не сте разрешили този въпрос, обаче не сте го направили все още. Научната общност казвате, че все още не е постигнала единомислие по въпроса, но вие не може да се позволите да не спазвате решението на съда. Вие имате критерии, които трябва да определите, защото това е неуважение към всички, към гражданите, към парламента, към съда. Става дума за законодателство, което се поставя под въпрос, или пък тук става дума за нещо друго, за промишленото лоби и че сега чакаме научната общност да се произнесе. Но вие сте отговорните. Ние се нуждаем от тези критерии Нуждаем се от глифосат. Искам да спомена този случай. Как можем да имаме доверието на общественото мнение в Европейския съюз, след като не се решават подобни проблеми? Благодаря ви. Действително, този въпрос е много важен, но трябва да спазваме все пак времето за изказване. Господин Ек за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. От години Световната здравна организация обръща внимание, че пестицидите, пластмасите и други съдържат химикали, които и в минимални количества могат да увредят здравето на животните и хората. Нарастващия брой на ракови и други заболявания има пряко отношение към използването на тези химикали. Е, е, рисковете от вещества, опасни за ендокринната система, не са нищо ново. Но какво прави комисията? Вие правите оценки на въздействието, пресрочвате, а забравяте, че ежедневно ние сме изложени на вещества, които имат отрицателно въздействие върху нашата имунна система. Защо комисията е не е изпълнила срока? Е, крайно време е гражданите на Европа да бъдат защитени от тези вещества, защото това очакват те от нас. За това са ни избрали, а не да отстояваме интересите на фармацевтичната химическата промишленост. Благодаря председателката, благодаря и аз. Господин Екхаут. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за отговорите. Вие започнахте много добре, като казахте, че ще спазите законодателството и ще се съобразите с решението на съда. И след това станахте много обтакаем тогава, когато говорихте за оценката на въздействието. Да бъдем съвсем ясни. Научните критерии според съда е единственото нещо, което който може да се прилага. Това беше в 2013 година и това вече е обнародвано. Защо чакаме до лятото 2016 година? Защото очаквате все още оценката на въздействието ли? Ако това е така, вие а, действате срещу решението на съда, което, в което се настоява да се използват нови научно обосновани критерии. Председателката, следващия оратор е госпожа Еви за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо председател, господин комисар. Решението на съда отчита, че комисията а, се забавя а, и това беше оправдано от комисията, когато те казаха, че те искат да извършат едно изследване за разходи и полза. А, защо а, здравните критерии а, идват на второ място след економическите критерии? Това а, а, е, е, е между 156 е, и 170 хиляди евро струва, т.е. 5% от признатите вещества само са установени. Освен това има щети за околната среда. Много деца се раждат с тежки умствени нарушения. Благодаря. Сега преминаваме. Е, е, това е пър, е, пър, първия кръг на. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия е осъдена по толкова сериозен проблем, като свойствата нажаващи електронната система. Европейския парламент отдавна бие тревога по въпроса. Ние, разбира сме се за оценка на въздействието, но това трябва да се прави много по-рано. Това, което искаме по същество са критерии, определенето на критерии за свойствата нарушаващи ендокринна система на базата на научни доказателства. И можем да поставим въпроса от кой момент нататък е има опасност за човешкото здраве. Трябва да се отговори на всички тези въпроси. Разбира се, индустрията трябва да намери альтернативни решения. Може да се представим, че за това забавене се дължи на натиска на някои лобисти. Днес Европейската комисия говори за по-добро нормотворчество,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 пред който сме изправени сега в момента. Решението на Европейския съд показва, че трябва да се реагира бързо. Тук не става дума за технически проблем, става дума за общественото здраве. Днес има европейци, които умират от рак поради пестицидите, например, които са а, а, вещества с, с въздействие върху докринната система. Също така амбалаж е и всякакви други материали. И трябва да се защитят европейците, да се направи така, че рака, малформациите и други последици да могат да бъдат избегнати, защото става дума и за един голям финансов проблем. Беше казано вече 1,3% от вътрешния ни продукт е засегнат от тези вещества. Господин комисар трябва да вземе предвид решенията на съда а, не да има процедура за а, а, оценка на въздействието. Напротив, трябва да има критерии, които а, дават възможност да се защити населението ефективно. Председателката, благодаря. Госпожа Алхен има думата. Госпожо председател, господин еврокомисар, благодаря много мисля, че истински скандал, каза се е, вече. Не е вярно, че научната общност не може да се разбере. Ние имаме, и разполагаме в Дания с сериозни научни изследвания с европейско значение, от които става ясно какво влияние се оказва върху човешкия организъм, как страда фертилността при мъжете, но също така и колко ще загуби промишлеността, ако не намери альтернатива. Но не те са тях на нашата грижа. Ние трябва да формулираме ясни изисквания, така че са от промишления отрасъл да потърси альтернативи. Може да има изключения, но не за това трябва да спорим бизнесът, промишлеността е, не трябва да действа с адекватно. Благодаря, казва председателката. Сега господин Белет. Благодаря. Едва ли трябва да, трябва да повтарям отново, че тези свойства, нарушаващи ендокринната система, будят много тревоги. Има вещества, които се намират в опаковките, в облеклото и прочие. Ние трябва да решим този проблем и трябва да излезем с ясни научни доказателства, Радвам се, че казвате, че преди лятото, възможно най-скоро, комисията ще направи оценка на въздействието. За нас ще е полезно да имаме по-широка информация. Нещата не изглеждат никак добре, но всъщност не може да се каже, че нищо не е направено, тъй като Имаме строги изисквания, свързани с детските играчки, с някои химикали. Е, има и в други документи е, разпоредби, свързани с е, свойства, нарушаващи еднокринната система. Но съдиите бяха ясни. Трябва да има пълна защита на потребителите. Потребителите, производителите трябва да са наясно какво ще се случи в краткосрочна перспектива, за да умислят альтернативи. Благодаря. Госпожа Сербо има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Това са потенциални възможност, потенциално опасни вещества. Те са навсякъде. Те са на, в играчките, в туалетни е, е, принадлежности. Това трябва да бъде регулирано. Критериите за определенето на свойствата, нарушаващи ендокринната система, трябва да се основават на научни изследвания, не на економически съображения. Комисията разгледа социално-економическите критерии, а не въздействието върху здравето. Тук не говорим за някакъв дребен проблем. Говорим за огромен проблем на общественото здравеопазване и трябва да намерим решение е, веднага. Мисля, че комисията не разбира необходимостта да се е, действа бързо. Първо отложи се се една година, след това благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Оценката на въздействието и критериите са, имат пряко отношение към лобирането на фармацевтичната химическа промишленост. За това става дума вероятно един от критериите са и възможностите на химическата промишленост. Странен начин да заявим, че само онези вещества, които са особено сериозни, следва да бъдат включени в списъка това е, за което говорим и за което се цитира 32% съдържанието на алкохол. Също е отбелязано, бихте ли казали, че едно вещество е алкохол, а не е, да друго не, защото това се опитва да направи е, промишлеността, защото те настояват само веществата със силно въздействие да бъдат отбелязани като влияещи на на ендокринната система. Господине, се поддавайте. Ние несъмнено ще говорим сериозно по тези критерии. Благодаря, казва председател. Сега господин Бусой. Господин комисар, колеги, наличието на свойства, нарушаващи енокринната среда в нашата навсякъде около нас буди безпокойство, тъй като има силен ефект върху растежа на а, плода, върху околната среда и прочие. Всичко това зависи от а, времето и продължителността на експо, а, експозицията на тези вещества. Някои колеги, и аз съм а, убеден, че те искат да защитят правето на здравето на хората, бяха много строги по отношение на комисията, въпреки решението на Съда на Европейския съюз, комисията искаше първо да направи оценка на въздействието и това е най-добрият начин да се достигне до научни и пропорционални критерии. Аз приветствам решението на комисаря Адрукайнис да се ускори процедурата. Няма правен вакуум, хората са защитени, от съществуващото законодателство за биоцидите, РИЧ, който се отнася за промишлените химикали. Освен това има рамка, която непрекъснато се усъвременява според научните доказателства. Целта сега е да се дефинират критерии, които могат да установят кои са вредните вещества за еднокринната система и да се ограничат в максимална степен там, където е необходимо. Благодаря ви. Необходима ни е малко техническа помощ. Някой изключи телефона на господин Стас. Всъщност, нека да изключи телефона, тъй като ще създаде проблеми в комуникацията, ако не бъде изключен веднага. Има въпрос с синя карта към господин Бусой. Госпожа Риваси иска да постави въпроса. Да. Господин Бусой, вие казвате, че трябва да се премахнат веществата, нарушаващи енокринната система. Но всъщност не е известна каква е дозата, не е ясно какъв е прага при ниски нива може да има сериозен ефект, така както и на по-високо експониране. За това трябва да се каже точно. Ние да премахнем тези вещества, да кажем на индустрията, разполагате, да речем, с две години, за да намерите решение. Господин Босой, за отговора. Напълно съм съгласен с вас, аз би казал същото, но аз разбирам и е, намерението, изразено първоначално от комисията, да направи оценка на въздействието, да видя кои са най-ясните критерии, тъй като има такива, които се подкрепят или които не се подкрепят от научната общност и това създава трудности да се а, дефинират ясно тези неща. Благодаря ви. Председателката, благодаря за отговора. Господин Капото има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние не приемаме делегирани акт актове, за да а, определим научните критерии за установяването на свойствата, нарушаващи ендокринната система. Европейската комисия не е изпълнила задълженията си във връзка с пускането на биоциди на пазара. Ние настоявахме няколко пъти това да бъде направено. Имаме вече съдебното решение и а, е, всеки път а, е, има нарушение от страна на комисията. От е, а, 2013 година а, закъсняваме. Ние доказваме, че не можем да защитим здравето на европейските граждани. И нека да не продължаваме да си търсим оправдания и нека да а, не чакаме а, а, оценката на въздействие трябва да се изготви списък свойствата, нарушаващи ендокринната система, за да може да защитим гра... Гра... здравето на гражданите. Господин Хойслинг. Господин еврокомисар, в момента сте на път да подкопаете доверието на потребителите. Ако Комисията нарушава правилата, които самата е, и, е, и, е, е, постановила. Това е ужасно. Аз самия идвам от земеделието и зная как стои въпроса с пестицидите. Допускат се вещества, лицензират се вещества, които изобщо не са подходящи и те затрудняват и застрашават живота на потребителите и околната среда. Недоразумение ли? Никакво недоразумение споразумение. Става дума за ролята на аграрното лоби и на химическата промишленост. Те се боят за собствения си джоб. Така че, моля, Отнесете се сериозно към интереса на потребителите. Апелирам към това. Трябва да помислите и за критериите на козметичните препарати, защото и там дебне опасност. Благодаря, казва председателката. Сега господин Римон. Уважаема госпожо председател, драги колеги, в много предмети от битово е, предназначени се съдържат такива вещества. Използват, да ще припомня, е, пластмасовите ни е, изделия, лак, лака за подове и, и е, средствата за растителна защита. Казва се вече какви могат да бъдат последствията ракови заболявания или диабет. Тоест, трябва да се действа бързо, господин еврокомисар. Е, решението на съда излезе през декември миналата година. До края на 13-та година трябваше да се излезе с такова решение. Аз вече имах питане по този въпрос. В края на краищата тези опасни вещества трябва да бъдат стриктно регулирани, защото има сериозна информация, че те са вредни и имат сериозни социални последствия. Съответни економически проучвания проучвания са показвали, че болестите водят до 160 милиарда разходи на здравните ни каси. Една солидна законодателна рамка ще защити по-добре нашите съграждани и точно това е принципът на превенцията. Ако има и най-малки съмнения, че дадено вещество е опасно, то не трябва да се допуска за използване в Европа. Така трябва да бъде. Затова призовавам комисията, бъдете застъпник на потребителите, а не на големите химически концерти. Убеден съм, че можете да намерите альтернативни решения. Благодаря. Госпожа Боржан. Благодаря, госпожа председател. Аз се запознах с решението на съда. То се отнася до това, че комисията не е предприела действия по изключително важен за потребителите въпрос. Проблемът с веществата, нарушаващи енокринната система, е много сериозен, тъй като засяга здравето, хормоналната система. Те са в опаковките, в храните ни, в пластмасовите изделия и прочие. Има най-разнообразни теории, свързани с тези вещества. Някои от тях не са реалистични, но ако комисията продължава да игнорира решението на Съда на Европейския съюз, тя ще загуби доверие. Затова аз призовавам комисията да се съобрази с решението на Съда и да определи критериите, базирани на научна основа. Те трябва да са адекватни и да вземат предвид проблемите с човешкото здраве. Господин Андерсон. Благодаря. Тези вещества могат да навредят на неродените деца и да предизвикат онкологични заболявания. Малките деца са особено чувствителни към подобни вещества. Това може да засегне техните мозъци. Европейците са против веществата, нарушаващи ендокринната система, но се бавят. Комисията вече осъдено от европейски, Съда на европейските общности е момента е дошъл комисията да а, се заеме сериозно и да се отзове сериозно да защити интересите на гражданите. Господин Петеле. Уважаеми колеги, Неодавна ние в Европейския съюз забелязахме, че има повече заболявания, рак на млечната жлеза, рак на простатата, обезитет, репродуктивни проблеми, по-намалена фертилност, безплодие, спонтанни аборти. Има вещества, които комбинирани с пестицидите могат да създадат голям проблем и да създадат вредни и необратими ефекти. Годишният разход е, е, се оценява на 150 милиарда евро. Ние трябва да защитим уязвимите групи, бремени жени, малки деца. Знаем, че трябва да действаме. А ако не действаме, това означава, че има различни интереси. Защитата на нашите граждани е една от трите стратегически цели на Европейския съюз в сферата на здравеопазването. Ние трябва да бъдем по-близко до гражданите. След последователно веществата, нарушаващи ендокринната система, трябва да бъдат в центъра на нашите превенция. Госпожа Шалдемоза има думата. Благодаря. Благодаря ракови заболявания, мозъчни увреждания, спонтанни аборти, списъкът на вредните последствия от тези вещества е много дълъг много научни представители го потвърждават. Затова трябва да благодарим на шведската държава, че отнесе въпроса към съда, за да се ви разбере, че комисията действа неправомерно. Да, въпросът е сложен, но това не е извинение за бездействието. Мнозина ме питат защо Европейският съюз не е предприял нищо и аз вдигам рамене и се срамувам. Нека сложим край на това положение. Европейската комисия носи отговорност за здравето на европейските граждани. Моля, дайте ни тези определения, направете план за действие не утре, не до година, не през есента, веднага. Госпожа Пити Кайнен. Свойствата, нарушаващи еднокринната система, засягат не само сегашното поколение, но и бъдещите поколения, тъй като има траен ефекта и необратим ефекта. Понякога проблемите се появяват в следващото поколение. Има широк консенсус за това как да се формулират тези свойства, но липсва критерии Действително има разпоредби в документите свързани с биоцидните продукти в РИЧ и прочие. Съда на Европейския съюз реши, че не е необходимо да се прави оценка на въздействието, тъй като става дума за оцеляването на хората, не за економическия ефект на предприеманите мерки. Трябва да се определи ясно правното основание, изискванията трябва да бъдат изпълнени това засяга всички държави членки. Ние очакваме от комисията да намер... направи необходимото от своя страна. Съмнявам се, че има добра а, воля за истинска защита на здравето на хората. Благодаря, госпожа Кабесон Руис. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Отношението на комисията много трудно може да бъде разбрано. Ние 20 години говорим за опасността а, от а, а, веществата, които нарушават ендокринните вещества. Трябваше се да се намеси, за да ви каже, че няма причина да се измислят а, оценки на въздействието, а трябва да се определят критериите. А, съдът постанови, че е, здравните интереси са социоекономически. Сега чуваме, че ще има списък на критериите и аз се надявам, че ще бъде така, защото наистина трябва да поставите здравето над економическите интереси. Председателката благодаря. След... Това беше края на отделните изказвания. Сега преминаваме към спонтанните изда... изказвания. Госпожа Заборска първо. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар. Като цяло е вярно, че комисията се опитва да оцени економическите и социални разходи от европейското законодателство. В този случай обаче аз очаквам комисията да помисли преди всичко за здравето на европейците, защото се потвърждава подозрението, подозрението, че тези вещества оказват отрицателно въздействие върху плодовитостта при риби, при хора, но затова тази констатация идва твърде късно. Така че държавите членки трябва да помислят кои са източниците за замърсяване. Не говорим просто за въглеродни филтри, говорим за безотговорно използване на тези вещества в различни различни сфера, както и в различни други сфери. Господин Мария ще има думата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за вещества, нарушаващи ендокринната система, които се отразяват на здравето на хората. И това го констатираме отдавна тъй като се засяга хормоналната система, хормоналната система създават се проблеми с а, а, фертилитета. Освен това, те се съдържат в предмети, които използваме ежедневно и нямаме представа, че те са там, тъй като не е ясно посочено какъв е състава им. Трябва да се спазва съществуващото законодателство и трябва да бъдат определени основията за които да се спазват по отношение на храните. Необходимо е да има повече прозрачност при определене на критериите, за да знаем в кои случаи се налага забрана на определени свойства. Благодаря. 16 декември 2015 година е важна дата в календара на Европейската комисия, защото за първи път тя беше осъдена като пазител на договора. Европейската общност, Европейския парламент биха камбаната дълги години. 10 години минаха от регламента РИЧ и а, тези ендок... вещества, нарушаващи ендокринната система, все още не са дефинирани. Минаха 10 години и 3 години в комисията, в които комисията имаше а, задължението. Аз много внимателно чух това, което казах казахте, че ще направите това, като казахте лятото. До сега ви прощавахме, а сега трябва наистина да докажете, че можем да ви вярваме. Председателката, господин Ферейра го. Госпожо председател, господин еврокомисар, Европейската комисия се крие зад привидни причини за, за неизпълнение на своите задължения. Още през 2013 година тя трябваше да ни представи критериите. А говорим за наистина веще, опасни вещества, предизвикащи сериозни последици. Очевидно е, че има някаква научна несигурност, но това не е повод за бездействие. Е, това е само повод, а трябва да знаем какво е отражение въздействието върху е, гражданите. Тук се отстояват е, интересите на промишлеността. За това се говори за е, такива доказателства. Това е неправилно решение на комисията с много тежки последствия. Тези критерии отдавна трябваше да бъдат факт, а сега идва ред и на ТИТИП и на преговорите с САЩ и знаем, че това ще е тема и в тези преговори, а това ще се отрази много зле на въпросите. Сега господин Мато, госпожа Мато. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук, за да обсъдим този важен въпрос. Комисията възнамерява да извърши оценка на въздействието, за да се определят критериите, които да се приложат при определенето на свойствата, нарушаващи ендогридната система. Но това трябваше да стане през декември 2013 година. Няма изискване за оценка на въздействието и трябваше да се спази срока. Комисията е пазител на договорите, мнозина депутати се обърнаха към председателя Юнкер, за да припомнят какви са задълженията на комисията. Надяваме се, е, че ще се определят е, критериите максимално бързо. Не можем да чакаме до лятото или пък до декември. Трябва да се проведе разговор с научната общност да се приложи принципа на предпазливост, който има приоритет пред търговските интереси. Комисията е, има сериозна отговорност към хората, които са засегнати от подобни свойства, нарушаващи еднокринната система. Господин Полчак има думата. Благодаря, госпожо председател че ми давате думата. Аз е, бих е, желал да кажа, че след 2013 е, година имаше декларация от страна на комисията за научните критерии срок, беше предвиден срок до декември 2013 година, след това 2014 година и трябваше комисията да каже какво има предвид. Комисията не спази нито един срок, не спази никакво изискване на Агенцията за сигурност, за безопасност на храните. И мисля, че комисията трябва да бъде в служба на своите граждани и комисията трябва да престане да разказва а, приказки, а просто трябва да реагира. Председателката, благодаря. Това е, беше края на спонтанните изказвания. Господин комисар, не ви е лесна задачата. Моля, имате думата. Да, наистина. Първо, нека си призная, аз съм лекар. Е, е, и 27 години съм практикувал тази професия. Никой не е така добре запознат, е, както един лекар с всички тези заболявания. И, и за това, когато говорим за промишлеността, трябва да бъдем пределно откровени. Аз обичам откровен разговор и не се боя от тях. И когато чувам е, тук да се подхвърля, че представлявам бизнеса, прощавайте. Е, това е много некоректен аргумент. Е, нееднократно казах и съм говорил с ендокринолози, с токсиколози, с биохимисти, биохимици до преди няколко години. Ние имаме съответно а, консултанти и само до преди няколко седмици проведох заседания с представители на научните среди. Ще ви покажа на такава среща. Ние говорим за научни доказателства, за истински аргументи. Това е много важно, така че моля ви не ме поставите от страната на промишлеността. Моята първа задача е за общественото здраве. Честно казано, аз съм много горд, че имам толкова съдруж... съюзници тук. И е, че се чуват толкова гласове против алкохола, тютюнопушенето и други, веще... и други е, практики, които имат много по-сериозно отражение върху човешкото здраве. Но аз съм много щастлив да имам тук съюзници и сподвижници в борбата за здравето. Да, въпросът е труден и аз миналата година ви казах, ще продължим с тази оценка на въздействието. Е, тук говорим за критерия за неекономически и социални аспекти, за научни критерии, е, как да пред, е, оценим разли, да обозначим експозиция, различни съдържания, различни гранични стойности. Аз не съм научен работник, не мога да цитирам всичко, но ние проведохме три кръгли маси, редица конференции. И след всичко това вие ми говорите, че съм на страната на бизнеса, ще бъда откровенно. Дипломата ми е на медицинско лице и аз се чувствам отговорен. Да, разбира Разбира се, ще се постарая да работим максимално бързо. Имаме работа за по 600 химични вещества, които трябва да се оценят. Кажете ми как да стане по-бързо. Моля ви, помогнете ми, научете ми. Но и аз не по-малко от вас искам това да се направи, но не разигравам игри. Аз поне съм честен и съм готов ясно да заявя. Ние сме готови да действаме в момента, в който можем и защото, може би си спомните, миналата година аз казах, може би в края на 2016 година ще имаме тези резултати. Ние ще се опитаме да решим въпроса до лятото. Моля ви, моля ви, ако можете да свършите работата по-добре, заповядайте. Искам да бъда откровен и прозрачен, но нека и да, да поискам това и от вас. Е, е, ние да говорим за здравето, нека да говорим е, за електронните устройства, за тютюна, тютюна и така нататък. Да, в Европа наистина дебата за общественото здраве е труден. Колко ни струват нарушеното обществено здраве? Цифрите го са ужасяващи. И разбира се, аз съм готов да си свърша работата, но преди всичко всичко трябва да имаме критерии, реални критерии, управляеми критерии. А това не е толкова лесно. Въпросът е изключително сложен, но като слушам такива популистски приказки, прощавайте, но съвсем откровенно казвам, че никога няма да заема ничия страна. Но работата, задачата е трудна ние провеждаме изключително задълбочен, сериозен дебат. Как да оценим, как да регулираме, как да проумеем, как да свършим работата. Работя от една година на този пост, от една година и четири месеца и аз всякакви, всячески се старая да бъда по-ефективен. Но това може да направим само заедно. Ние сме готови да работим, да, да придвижим нещата максимално бързо и да имаме критерии до лятото. И би било чудесен пример в това отношение, защото ние заемаме пионерска дейност. Благодаря ви, колеги. Готови сме да си свършим работата с научни критерии и да, пред, да ги представим възможно най-бързо. Надявам се това да стане до лятото на тази година. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за дадения отговор. Надявам се,